Благодаря. Протоколът. Извинете, заповядайте. Имате думата. Опитах се да привлека вниманието на председателя в понеделник и вашето внимание сега за това, че е необходимо да изразим своето съчувствие към организацията на ирландските рибари, която загуби петима рибари при инцидент с рибарски кораб близо до Корк. Един е, от рибарите успя да оцелее по чудо, но останалите петима загинаха, така че се надявам, че можем да изразим почета си и към тях. Председателят прав сте, оказваме и към казаното от вас своята подкрепа. Господин Симпсън, заповядайте.